Chers collègues, bonjour. Euh, et pour ceux euh, que... За тези, които, с които все още не, не сме се виждали, всичко най-добро за 2020 година. Пожелавам ви активна работа в подкомисия сигурност и отбрана. Първо ви предлагам да приемем дневния ред и ако нямате някакви забележки, считаме, че е прият. Е, съобщенията на председателя, свързани с е, Брекзит. След като в е, скоро време Обединеното кралство ще напусне Европейският съюз, броя на местата се променят. Е, за нас нещата не няма да се променят. Четиримата британски колеги, които изброих, ще ни напуснат. Бих искала да им благодаря за приноса, в работата на Европейския парламент, в работата на нашата подкомисия. За нас е много тъжно неприятно, че ни не пускат Европейският съюз без Обединеното кралство. Няма да е същия, но пожелавам на всички всичко най-добро в личния му и професионален живот от тук нататък госпожа Исумина Кемицу, която е заместник генерален секретар на ООН и отговаря за оръжията и въоръжаването като цяло, ще, отсъс... ще присъства на нашето заседание в понеделник 27 януари и ще разговаряме за договора за неразпространение на ядрените оръжия. В момента, в който разглеждаме преразглеждането на останалите договори. Предлагам ви да одобриме протоколите от заседанията на 12 ноември, 21 ноември, 2, 3 декември. Ако нямате бележки, ви предлагам да ги приемаме и минаваме към точка 4 размяна на мнения относно военните предизвикателства в Сахел. Добре дошло, дошли на, на, на, наш, на нашите гости. Първо генерал лейтенант Еза е Пулкинен, генерален секретар на военният секретариат на Европейския съюз, госпожа Маркесън. на контрарминал Гзавие Пети и полковник Айн Рекант, военната ше е на Естония във Франция. Те ще участват в нашия обмен на мнения тази сутрин. Сега няколко думи. На 11 януари 2013 година започна операцията Сервал срещу е, джихадски джихадистски групировки в е, Мали предвид опасност от офанзива в столицата Бам, Бамак, Бума, Бамако. По-късно тази операция бе е, поета от операцията Бак, Бакан в Сах, Сахел Г5. Днес в операцията участват 16 000 души с цел възстановяване стабилността в Мали. Борбата срещу джихадистите е, е непрестанна, с победи и е, с, с загуби. А, днес в а, Мали се разгръща операцията Баркан, е, ръководена от Франция, с участието на Обединеното кралство и Дания, е, операцията на ООН, значи две операции на Европейският е, съюз, Мали и Кап Мали, с участието на а, няколко а, хиляди а, а, войници. Би, по принцип а, се смята, че а, тази бройка би а, била достатъчна за победа над джихадистските групировки, но не е така. Нашите войски а, е, претърпяват много загуби. Европейското и международно присъствие в е, Сахел е по искане на държавите от е, Сахел. Европейското и международното присъствие, военно присъствие, работи и действа с армиите на съответните страни. Искам да дам думата на госпожа Полкенен, за да поговорим за състоянието на нещата, тъй като то буди тревога. Благодаря, госпожо. Благодаря, че ме поканихте. И така бих искала да направя степенето, встъпителните думи за настоящото състояние. Our Uh, Първо ще започна с цялостна оценка на положението със сигурността, след което ще се спра на две важни срещи, които наскоро се проведоха, а именно заданието на съвет по външни работи в понеделник тази седмица, в като обсъдихме Сахел и заседанието, среща, която беше проведена в Пол. И също така ще ви предложа някои решения за това как ние виждаме бъдещето. Както казах, няколко встъпителни думи, както вече казах, в понеделник министрите на външните работи на държавите на Европейския съюз обсъдиха състоянието в Сахел и през последните години като цяло имахме доста активно политическо обсъждане на положението в Сахел. Обсъдихме положението с министрите на външните работи, които се занимават с темата. Също така обсъдихме и министрите отговарящи се развитието и сътрудничеството. И този интензивен диалог през последните, последно, през последните години беше на фона на много тъжни събития. Видяхте последните атентати в Буркина Фасо вчера. На 40 души загубиха живота си. Ако погледнем данните, с които разполагаме в момента, над 1500 африкански войници са загубили, военнослужащи са загубили живота си. Ако започнем да смятаме и цивилните жертви, те са над 4000. Това показва, че има сериозни проблеми с, с сигурността, но както виждате, има и последици на политическо равнище. Ето защо за нас беше важно да се проведе това заседание в ПО и ще се върна малко по-късно на него. Беше проведено заседание в Северен чат, където се срещнаха и ще се срещнат отново страните от Г5 на Сахел в края на месец февруари. Очакваме да се създаде отново Срещата на високо равнище, която да е паралелна с срещата на министрите на външните работи, която ще се проведе на 26 марта тук в Брюксел. Какво е състоянието на анализът към момента? Откакто засилихме присъствието си в Сахел, работим с интегриран подход – Говоря за четири канала на работа. Политическото ангажираност, измерението свързано с, отборно, с отбраната, с хуманитарната помощ, това е третото измерение и четвъртата економическата дейност, която обаче за нас е свързана по-скоро с политиката на развитие. И пак подчертавам, за нас е важно да запазим този интегриран подход, тъй като положението на място няма да бъде разрешено само с това, което правим в момента, т.е. с учение върху военното присъствие. Но не бива да забравяме и тежкото хуманитарно положение, където също би следвало да се предвидят допълнителни действия. Какво знаем към момента? Безспорно трябва да адаптираме начинът по който работим в Сахело и ще е добре да обсъдим именно тази перспектива днес с вас. Бихме искал да обърна внимание на три въпроса, на които би трябвало да обърнем особено внимание въз основа на договорното на съвета. Първо трябва да има, да вземем предвид политическото измерение с по-ясни перспективи и по-силна ангажираност от страна на местните на правителства. Това са бедни държави с ограничен капацитет, но все пак погледнете петте държави, виждате, че ролята на политическите лидери е много важна. Също така, имаме нужда от по-ясна политическа ангажираност. Смятаме също така, че имаме нужда от повече реципрочност в ангажимента, който поемаме. Тоест, ние се ангажираме, но искаме същото и от страна на ответните правителства. И къде имаме нужда да променим целенасочността на усилията си. Положението в региона става все по- и по-спешно. И в момента обсъждаме всичките четири измерения, които споменах, политическият, отбран, хуманитарен и развитие, но сме изправени пред много специфична на специфични обстоятелства и затова срещам около равнище на страните от Г5 в региона е много важна за нас. Те работят по създаването на интегрирана рамка, като целта е да се набележат най-уязвимите региони в всяка една от страните, където трябва да се положат повече усилия на място. Председателка да спомена срещане на върха в ПО. Ще видите, че до голяма степен съвпада обсъденото в тези четири измерения, на борба с тероризма и военна присъщи. Втората е сигурност и отбрана. На трето място възстановяване на държавността. И четвъртото е помощта за развитие, което би следвало да отпуснем. Важно е да се вземе предвид, че има много инициативи, но преди всичко трябва да се опитаме да запазим този интегриран подход. И последният ми коментар в опит да обобщя защото е, хубаво, е важно да не остане същото време за обсъждане, е от гледна точка на Фонда за вътрешна сигурност и това, което виждаме от гледна точка на вътрешната сигурност. Държавите членки искат по силен и по-координиран ангажираност в Сахел. На второ място бяха по конкретни ем, ангажименти на срещу в, в, за да се работи по тези четири стълба. На трето място, държавите членки споделят мнението, че трябва да се засили ролята на присъствието на, на миропазващите операции в рамките на политика за сигурност и отбрана. И на последно място подчертаваме, че Европейския съюз продължава да се придържа към интегрираният подход към много тежката криза. Както вече казах, тя струва живота на прекалено много цивилни и военнослужащи. В основа на всичко това се подготвяме и за конференцията, която ще се проведе на 26 марта. В момента работим в подготовката. Има някои слабости в областта на сигурността и стабилизацията и предполагаме, че е, преодоляването на тези слабости ще бъде основната тема на срещата на върха през месец март. Е, Благодаря. Вие говорихте за интегрирания подход на Европейския съюз. Сега искам да дам думата на генерал Полкинен. По-специално за да ни е, е, уведоми в е, момента, в който Европейския съюз работи по своята нова трагедия в Мали. Близо 14 000 души в Мали бяха обучени в, за тази мисия Целта може би не е достатъчно постигната, въпросът за мандата се поставя и трябва да бъде придружен от е, определени корекции, за да се осигури е, силата на е, военните сили на Мали и да се подготви за оперативна дейност, като трябва да бъдат придружени, да им се помогне на терена с специфично усилие, по-скоро към центъра на Мари. Знаем, че всичките тези е, варианти се проучват и бих искал генерал Полкинен да ви дам думата да ви чуя, да чуя каква е ситуацията, какви са перспективите и какво се прави в момента. Мерси, мерси поку, мадам Сидон, Мерси поку, сюз инвитацион. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо, че ме поканихте. За мен винаги е удоволствие да дойда в парламента. Благодаря, госпожо председател, за поканата да участвам в вашето заседание. Бил съм и друг път, обсъждали сме и други проблеми. Аз, аз имам две шапки. Първо, генерален директор на военния състав, а и съм също така командващ мисии за обучение в Африка, Сомалия и а, Мали и и мога да а, дам гледната точка както от стратегически, така и от военни на стратегически и военния подход. Е, интегрираният подход е от огромно значение за Европейския съюз, но често се казва, че няма е, развитие без е, сигурност, но няма и сигурност без развитие. И това е нещо, което, с което трябва да се занимаем и за което трябва да се погрижиме. Международните операции са попълнени от контингент на ОНЕ, на Европейския съюз и така нататък. Okay, I can. Okay, got it. Okay, this is just a short intervention outside. А, така, външна намеса. Мисля, че от военна гледна точка започнахме. Има една ос на а, операциите, като се започне от Либия и се стигне до а, Сахел. Нестабилността е много е много важен фактор не само в Мали, но и в Буркина Фасо и в други страни. Фактор, който трябва да се отчита. Нестабилността произ... проистича също така от а, а, разгръщащите се конфликти, особено в а, Централно а, Мали и има своя собствена динамика, която трудно а, може да се овладее отвън. А, колкото до мисията за обучение в а, Мали, тя започна преди 7 години. Започна през януари 2013 година и мисля, че генерал Гънтон беше първият командващ на а, тази мисия. А, мисията за обучение не е, е пряко участ, участваща в а, действията, т.е. ние не можем да участваме в преки военни действия. Има известни ограничения на, а, нашите, на нашата дейност. А, ни, нашата роля е да обучаваме и да даваме съвети и да извършваме консултантска работа Обучили сме над 10 000 малийски войници и продължаваме дейността по обучение на място, но все повече и повече нашата дейност се насочва към консултации, към съвети, за оформяне на, на, на, на политиката на набиране на военнослужащи по сигурността е все по-слаба в региона. Свидетели сме на влушаване на на положението, особено в централно а, Мали и а, в, военните части участват в все по-тежки е, сблъсъци, т.е. ние все по-малко можем да а, извършваме а, помощна работа и работа по, у, по обучение. За това известни действия се прехвърлиха и изтеглиха в Северно Мали, недалеч от Тумбукту. Предвид положението с сигурността в страната. В момента обсъждаме как да постигнем по-голяма ефективност на обучението в рамките на нашият мандат в рамките на преразглеждане резултатите от операцията в Мали. В военният комитет се обсъжда необходимостта от по постоянно присъствие в а, а, Мали, плюс помощта, която оказваме в а, страните от формат G5 а, Сахел. които по, а, се разполагат на повече от 5 милиона квадратни километра – е, и в е, момента е, обсъждаме допълнителната помощ, която би могла да се окаже на Буркина Фасо. Аз съм абсолютно убеден, че наистина нашето по-постоянно присъствие на място е необходимо, но зависим до голяма степен от държавите членки, които предоставят човешките ресурси, логистиката, транспортните съоръжения, средства, медицинските съоръжения и персонал, така че е необходимо, необходим по-голям ангажимент на държавите членки. И изпитваме известни трудности с набиране на военни, на офицери по-специално и по-специално на френско говорящи офицери. също така няма, не разполагаме с достатъчно е, медицински части, съоръжения, е, въз, въз, транспорт. Е, по въздуха за прехвърляне на личния състав на място. И в заключение трябва да кажа, че Африка и по-специално за Западна Африка, региона на Сахел са от огромно значение – за Европейският съюз. за това трябва да подхождаме с търпение. Нещата не могат да се оправят от днес за утре. От политическа гледна тачка региона е важен за европейската стратегическа автономия само Европа може да помогне за развитието на Африка много повече, отколкото всички други са. Ние, ние сме онези, които можем да допринесем за сигурността на Африка и ние военните сме готови да помогнем с каквото можем на съответните. Благодаря. Сега ще дам думата на адмирал Пети. Мисля, че ще бъде много интересно да чуете всъщност вашите операции на Баркан и перспективите на вашата дейност. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест и удоволствие да ви обясня операциите на френската армия в Сахел. Както знаете, операцията Даркан отговаря на едно искане от страна на държавите от Сахел. Това е, продължава предишните действия от 2013 година, тъй като Сахел държавите не могат да осигурят контрола на терена и на границите. По този начин там се развиват терористични групи на техните територии врагът, който срещаме на място, е една мозайка с различни мотивации, с различни виждания. Те живеят на такива стари омрази, борба между племената и економическите затруднения допринасят към това. Те по някой път се захранват отвън. Тези групи са свързани с Алкайда или с Даеш, с желание за тази световна борба. Ако ги оставим да действат, те ще се ще към юга. И днес Буркина Фасо, утре може да бъде да бъде кост, Бенин, Сенегал, може да създадат с калифат, с възможности да действат срещу Европа, както видяхме и в Средния изток терористите дестабилизират държавите от Сахел и тяхното население, училищата затварят, няма вече услуги, обществени услуги, много цивилни са убити, както разбрахме още и вчера имаше и жертви. По принцип такъв враг е трудно може да се да се справим с това. Те няма никаква дискриминация, никакъв често се крият в самото население, в самите групи, военни групи, които имат разрешение да носят оръжия, и които са гледат на тях с известно така, спокойствие и освен това те са и канал за трафика. Врагът познава терена, познава къде да се скрие, много лесно може да се укрива, особено в региона на центъра централния регион, как, който не е една пустиня, както може да си помислим. Зоната е залесена, така че врагът може да се крие много лесно там. Така че е трудно за нас да го открием. Този враг е способен да живее в пустинята с приместните условия, с много малко средства, логистика. Може да използва и модерни средства, разбира се, е, интернет, как телефоните, дронове, изобщо модерни средства, които не са скъпи, но които са много ефикасни и чиято ефикасност е доказана. И за да отговорим на тази заплаха, операция Баркан цели да осигури всъщност дейността на място, дейността на френските сили е решаваща за сигурността на Мали. Тя почива на две два принципа. Пряката борба срещу терористите, неутрализирането, т.е. на самите лица, борбата срещу техните мрежи, техните ръководители, и втората цел е да подкрепим нашите партньори, за да може те утре или поне скоро да се справят с терористичната заплаха. Така че нашата втора цел това е да направим по-силни местните военни сили, за да може да се справят с терористичните нападения и да се борят преко срещу тях. Зоната на дейност Баркан обхваща една територия 10 пъти по-голяма от Франция, т.е. горе-долу колкото Европейския съюз. Тази зона е огромна, ние имаме 15 на поста. Ние там са повече от 4500 военни с съответния материал, съответното въоръжение. Ръководителят е в Джамена с един команден пункт много силен команден пункт, благодарение и на подкрепа и от столицата, най-вече за да може да се контролира авиацията, който което център е в Лион. имаме достатъчно сили, които позволяват да ръководим автономни операции в четирите посоки. В Джамена имаме структура за управление и самолети в Ниаме, имаме дронове, логистика и също и е, изтребители, и транспортни самолети. На запад в Мали ние разполагаме с две, два, два полка с е, блидирани коли, имаме хелик, коптери, които са за транспорт и нападателни хеликоптери. Всичко, както беше посочено, тези френски сили, в френските сили участват също и 50 на естонци, стотина британци с съответните оборудвани въоръжения. Имаме подкрепата на испански сили с стратегически транспорт. Имаме подкрепа и от Германия е, което осигурява няколко полета е, седмично. От декември дъчаните предлагат е, два хеликоптери и имаме американска подкрепа с стратегически транспорт и разузнаване. Тук говоря за пряката помощ за операция Баркан. По-късно ще кажа какви са нашите връзки с всичките сили, които са установени на място. Могат да бъдат ръководени сериозни операции в борба срещу терористите, да бъдат неутрализирани, да контролираме зони, трайно да установим контрол. И сега ще мобилизираме сериозни а, а, военни сили, в, най-вече в централната част на Мали и близо до Нигер, ако познавате добре географията на Мали в зонията на Липтакой Гурма, т.е. на кръстовището на трите граници Мали, Буркина, Фасо, Нигер. И там е, са нашите усилия основно. Както беше посочено и по времето на срещна върха в Пол, ние решихме да засилим военното присъствие, тъй като терористите продължават да нанасят удари, да разширяват своите дейности и операции към юг, към Буркина Фасо. Така че решихме да подкрепим, да засилим а, а, с още 200 а, хиляди войници, които скоро ще с, се опрат на специални сили. Това е Task Force Такуба, която е операция на специални сили, които ще ни позволят да подкрепим малийците в борбата в региона на Липтако, пак близо до трите граници, има и Буркина Фасо Нигер. За да продължим изложението за нашите работни методи, ние работим пряко с силите на Минусма, това е на Гесенк в Сахел, което те са необходими за нас, за да овладем добре терена и да продължим дейността Баркан, операцията Баркан в рамките на разоръжаването, което се осигурява повече от е, частта Минусма. Тази симбиоза с е, е, Обединените нации е необходима, тъй като огромна зона. Това са нашите хора не могат да се справят с всичките проблеми. И освен Маркан, ние разчитаме и на това, е, на това усилие, което се прави. това е смисъла на усещане на върха в ПО да се подобри координирането на военните сили, които е, работят на терена. С е, Г5 Сахел, Г5 това е нашата надежда за бъдещето, това е засилването на пете страни от Сахел, които 2014 година са присъединени е, към нашите сили и заедно работим срещу тероризма. Те създадоха една обща военна сила, която се увеличава и целта е да се постигна до 5000 души и да се увеличи броя на операциите, които се извършват. Е, ние имаме, извършваме 6 операции през 16 и 17 и 8 операции на но най-вече през миналото година, но най-вече качеството е по... се повишава, качеството на г 5 защото г 5 не може да се справи, да се справят сами, няма достатъчните възможности и затова Баркан, успоредно с техните усилия, помага и подкрепя силите от Сахел. Освен това, все пак тази подкрепа е морална. Нашите приятели са по-ефикасни от военна гледна точка, като знаят, че ако има някакъв проблем, ако бъдат нападнати, те винаги могат да се обърнат към Баркан, най-вече изтребителите, които много бързо могат да стигнат на място. Това е което видяхме в, при последните нападения, което за съжаление до е, Сидите от е, Сахел загубиха много хора, когато закъснеят да се обърнат към Баркан, когато се забавят да предадат информация, че са нападнати, те, е, разбира се, ние трудно може да им помогнем, ако не се действа навременно. И в заключение бих искал само да припомня, че тази военна операция има смисъл, ако се подкрепя и в другите сфери развитието, развитието на управлението, дипломатичните усилия за консултациите в съответните страни. И това е именно смисъл на четирите стълба, които бяха открити по време на в ПО. Първо е военният стълб, той, който ме касае пряко, борбата срещу тероризма. Второто е засилване на военния капацитет на тези страни. Ние също участваме. И след това има други стълбове, които ни касаят непряко, но които са основни, т.е. подкрепа на връщането на администрацията на територията и подкрепа за развитието. Този подход е необходим, за да може региона да се измъкне от тази криза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, адмирал. Вие цитирахте страните, които участват в Баркан, към Баркан, към също и Естония. И това е причината, поради която да искам да дам думата на полковник Реканда. Много е интересно да чуем вашия, какъв е вашия опит в участието на естонските сили, вашето военно преценка за днешната ситуация и това, което ще бъде утре. Thank you very much and, and nice to be here. Благодаря ви. Радвам се отново да съм тук. Бях тук преди е, няколко месеца, когато обсъждахме отново темата. Най-напред ще отбележа, че Естония допринася за сигурността и стабилността в региона на Сахел чрез участието си в международни операции. Естония допринася с свои служители от 2013 година насам в Мали, т.е. от самото начало на конфликта. Включително и в мисията за обучение на Европейския съюз. Нашият ангажираност в региона се демонстрира чрез участието ни в международните про... програми като US Минисма, ЕОТЕМАЛИ и ръководената от Франция операция Баркан. Естонският парламент ни позволи да изпратим до 50 военнослужащи е, в рамките на операция Баркан в Мали на 9 е, май 2018 година. Е, контингентът ни се сменя на всеки 4 месеца. За първи път през 2018 година изпратихме първият контингент правната рамка е покана от страна на правителството на Мали подписването на споразумение за сътрудничество, което беше ключово значение за нас. Участието ни в рамките на Баркан е много важно по отношение на сътрудничеството с доста дълги бяха преговорите с правителството на Мали. Накрая успяхме да подпишем споразумението за сътрудничеството, за което много благодарим на Франция за посредничеството тъй като нямаме доста ограничен опит на африканския континент. През 2020 година Естонския ще изпрати допълнителни военно-въздушни сили в рамките на операция Баркан. Ще удвоим капацитета си. Нашите сили са готови да се разположат още от лятото като ще, като ще споразумим за участие в Таскфорта Куба. Като цяло обратната връзка, която чуваме от нашите военнослужащи, сътрудничеството с френските военно в Мали са много положителни по-подробно, да влезем в, в, в повече подробности, нашите възможности разположени в ГАО. И те се изпълняват три основни ни чести. Патрулират в ГАО и в а, зоната на, на около 20 км около ГАО. Гарантираме защитата и също така сме част от обучителните сини. Какви са предизвикателствата пред нас? Те са три на брой. На първо място е са климатичните условия. Нашите военнослужащи, които са били в Афганистан и в Ирак, заявиха, че това си е било ам, разходка в парка в сравнение с Мали, защото те пристигнаха там през месец август и условията не се бяха много тежки, но мисля, че междувременно се научихме да се приспособяваме към климатичните условия. На второ място, очевидно е, че Езикът е голямо предизвикателство. За естонците е трудно да се приспособи към френският език, а и за френските патрули не винаги е лесно да приемат естонци и да преминат към английски език в рамките на тези бойни отряди, но с година по-късно вече започваме да преодоляваме тези езикови проблеми. Оперативните въпроси, независимо дали сте член на НАТО или в рамките на европейските военни операции винаги има оперативни проблеми. Спомням си в Ирак и в Афганистан работихме съвместно с британските отряди там. Винаги има някакви дребни проблеми с комуникацията, но мога да кажа, че ги разрешихме. И последно, от логистическа гледна точка, ние сме малка държава. Към момента използвахме пътя Тарин Истанбул, Бамако, Гао, но за следващата ротация ще се опитваме да използваме Тарин, Истанбул, Яме и Гао, този маршрут. Подписахме споразумения с правителството на Нигер, получихме и нужните визи и се надяваме, че този маршрут ще се работи добре. Благодарим на Франция за подкрепата и като цяло. И се надяваме положението в региона да се подобри през едните години. Благодаря ви. Мерси. Euh. Благодаря и на четиримата. Сега ще дам думата на депутатите, които искат. ЕНП. Благодаря, госпожо председател, че организирахте тази презентация. Ще се опитам да бъда кратък. Най-напред искам да припомня две неща. Първо, че няма географска област, където европейците под каквато и да било форма, национална или в рамките на Обединените нации, в рамките на Баркан, или под а, знамето на Европейския съюз, няма място, където да има толкова много европейци, които да участват днес, не само военно, но и финансово. Просто го припомням, защото не съм сигурен, че всеки, че в тук особено всички са убедени в интереса и значимостта на тази зона. Бех, без да искам да бъда неприятен за който и да било, чух много колеги миналата седмица в Страсбург, които размахваха юмруци, като говореха за ситуацията в Близкия и Средния изток, като ми обясняваха, че трябва да бъдем много силни, като се крием зад гърба на американците и тези, които искат да показват мускули, нека да отидат в Сахел. Има място. Не е необходимо да се размахват юморците в Средния изток, а има операции, които се провеждат в Африка. Има място за всички. Второ, съжалявам, че госпожа Маркосен не е тук аз чух какво беше казано. Това всичкото е много интересно, важно, но всеки път искам да го повтарям. Извинете, че, че, че е така, но стратегията в областта на Сахел беше изготвена за 9 години. От 2011 година, през месец март, Европейския съвет, т.е. 27-те държави още тогава подписаха стратегия за Сахел, за където имаше всичко. Как е, ще се развива, как ще бъде осигурена безопасността, сигурността преди събитията през 2013. Вече имахме всичко. И 9 години по-късно пак е, преоткриваме топлата вода. Преоткриваме колелото. Добре, ако най-после нещата тръгнат, ще е добре. Но питам се какво сме правили 9 години, защото откровено казано от всичките, от всичко, което беше за развитието, връзките с местните власти от 10, 10 години съществуват и това е доста отчаиващо и неприятно да нещата се оправят. Добре. И още нещо. От военна гледна точка знаем какво е предизвикателството. За съжаление, е, прекалено много иллюзии си правим за капацитета на Г5 е, в Сахел. Твърде много партньорски страни смятаха, че това беше чудодейното решение Г5, но вие казахте, е, вие бяхте прав, вие генерал Рюквентър припомни, че дори ние в Европа не можем да организираме Г5, а пък да искаме от Сахел, които имат много по-слаби възможности, да организират съвместни сили, това е предизвикателство, което ще иска много време преди тези военни сили да бъдат ефикасни. Има много разлики, национални виждания и така нататък. От ние смятаме, че Сахела е нещо едино. Мали, Нигерия, Буркина, Фасо и други. Това са съвсем различни виждания. Това са човешки различни капацитети в военните сили. Армията на Буркина Фасо е в ужасно състояние между Чат и Мавритания и Буркина Фасо и Мали отношенията са трудни и те да могат да си сътрудничат заедно всички, това е предизвикателство, което иска години. Може би сме били твърде наивни, идеалистични, като смятаме, че малко пари а, и нещо друго ще е достатъчно. Не е така. Трябва да живеем с тази действителност още известно време. И още едно политическо съображение помощта за развитието, масивната помощ, която ни доставя на тези страни, може би да изглежда като карикатура, но като отидем в Мали си даваме сметка, че тази помощ за развитието всъщност захрани най-вече развитието на строежите и тази неспособност на държавата Мали да се е, развива, за да осигури е, основни услуги за населението, обучение, здраве, правосъдие. И там именно, е, оттам именно тръгва тероризма. Джихадистите набират хора, защото просто държавата не може да осигури минималното. И джихад осигурява основните услуги, което е много обезпокоително, защото независимо от милиардите, които се харчат и е, се знае къде трябва да се направят усилия, местните власти не го правят. И като се опитвате да ги бутате в тая посока, те ви обвиняват в неоколониализъм. Е, и има още нещо, което няма да може да се реши скоро. Трябва държавите, които получават е, помощите, да разберат, че все пак има известни условия и че ако те са неспособни да прилагат програми или пък не искат да прилагат някои програми, защото това не отговаря на техните политически виждания вътрешни, тогава не, не може да ги подкрепяме непрекъснато. И когато виждаме как се манипулира общественото мнение, и се говори за неоколониализъм, европейски неоколониализъм, ужасно е. Това са пари на европейските данакоплаци, които отиват за помощи. Ако местните не искат да ги използват както трябва, тогава няма да им даваме пари. В Мали е нещо страшно. В нито една общност в Мали не е способна да организира болница или съдилище или училища и е, малийските власти си затварят очите и набирането на джихадисти. Е, оттам тръгва. И първият въпрос беше какво става с е, споразуменията за мир, които всъщност до известна степен управляват нашата дейност. Мисля, че подписаните страни се гледат е, нещо накриво, но докъде сме стигнали с приложението на тези споразумения? И вторият въпрос, е, може би е по-военен, американците казаха, че ще изтеглят от Африка, което е много безпокоително, защото тяхната помощ беше много важна. Те работят в е, разузнаването, което е основно за вас. Ние нямаме стратегическа автономия в тази област. Зависим много от американското разузнаване в тази зона, както и в е, Южна Африка как стои въпроса с информацията за това е, оттегляне на американците. Благодаря за вашето така страстно изказване и сега ще давам, дам думата на господин Олей Кастоли. Е, е, Благодаря, госпожо. Въпросът е наистина много труден, проблем е много труден. От 7, от 7 години участваме във военна операция и резултатите са както впечатляващи, така и много песимистични. Участвах, участвахме в операции в Сомалия, в... Ние също сме изпратили контингент в Мали, но моят въпрос е, е следния. Как, как, каква е, какъв е подхода на населението към нашите операции. Може би трябва да преразгледаме нашият интегриран подход. Обсъждали сме в нашата, нашата подкомисия а, за въпроса свързан с а, а, по-автономно участие, по какво, бих могли, какво бихме могли направили, за да, да спомогнем, е, да помогнем на военната операция. Може би мандата не е подходящ. Може би не трябва да бъде само а, мисия за обучение. Франция а, а, имам страшно много дейности, извършвам много неща, но след 7 години в крайна сметка загубите са много големи и вие казвате, че с всяка нова вълна идва нова криза. Може би не сме намерили начина да имаме по-добри отношения с местното население и е, да потърсиме начин да е, се противопоставям на тази агресия, господин Остравеч. Благодаря, Натали. На... Благодаря. Благодаря на всички, които дойдоха да обсъдим този е, наболял въпрос. А, въпросът е спешен, то е въпрос на, на време и в близките дни може би нещата ще, ще се влушат, ако не, реаги, не реагираме междувременно. Сега става дума за предизвикателства в областта на сигурността. и това може да се... И, и, и последиците могат да бъдат на най-различни нива. Така че как, каква, и, каква е реакцията на държавите членки на конференциите, които бяха организирани на място и на друго място? уча, участва, очаквате ли повече ангажимент и по-голям ангажимент от страна на държавите членки, било то за военен контингент, за по- широко участие. Какво очаквате и как, в каква област а, са проблемите? Смисъл, какво липсва най-много? личен състав или логистика? Или въоръжаване, или като, или като цяло организацията на военната операция. И Арно беше абсолютно прав, когато каза, че е, може би това, кое, което, което липсва проблема е, че няма усилие за изграждане на държавата. Докато, докато няма училища, основна система за здравеопазване или за медицински услуги, местното население е много уязвимо и лесно а, а, манипулируемо. Така че, може би, някои от а, от функциите и усилията трябва да бъдат насочени към изграждане и укрепване на държавните структури, ако не искаме да а, бъдеме жертви на непрекъснати провали. Като че ли а, има така и известно отхвърляне от страна на обществеността на на, тази, на тези операции като че ли няма голяма подкрепа за участието на, на френските е, войски на място. Как биват е, преприяти е, прието присъствието на международните сили на място и как това се отразява на планирането на бъдещите операции. И как можем да опишем тези, които се бият срещу нас, срещу националните е, войски и нашите, е, нашите контингенти. Те какви са чужденци ли са? Е, прекусяват границите ли? лесно ли е да се прекусат границите? Кои са те на практика? И още един въпрос – доколко влощаващото се положение и липсата на сигурност се отразява на миграционната криза. Дали местното население участва в цялата схема за трафик на хора, за а, печалба от а, мигранти, как се развиват нещата. Има и други въпроси, които бих искал да ви задам, но благодаря ви. Господин Басеско. Мадам президент. Um, <coughs> благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да говоря на румънски, защото ще не съм много. Uh... моят английски не е много добър. Сега, що се отнася до в а, а, доклада на Сметната палата има доста а, коментари и бележки относно участ... участието на нашите контингенти в Африка. На практика излиза, че ние си губиме времето и хвърляме пари през прозореца. Какво можем да направим, когато тези, които би трябвало да се възползват от нашето присъствие там, не желаят да го правят. Просто хабиме усилия и пари и а бенефициентите въобще не се интересуват от нашето присъствие или поне така излиза от е, доклада на е, Сметната палата. Смятам, че първо трябва да има военна намеса. Както правилно каза генерала, става дума за едно огромно пространство – но не можем да намерим решение и да наложим това решение с 45 хиляден контингент. Ако ние не можем да наложим нашето виждане, за съже, колкото и да ни е тъжно е така. Но и може би трябва да потърсиме малко повече солидарност, що се отнася до намесата в Сахел, Франция, в крайна сметка понася огромното бреме на тази намеса. Някои държави биха могли да предоставят допълнителен военен капацитет и да се ангажират много повече. Мисля, че трябва да отправиме призив към европейците. Е, защото е, операцията в е, Сахел в противен случай просто никога няма да приключи и ще се превърне в една яма, в която просто ще текат пари без резултат. Така че Същевременно трябва да се опитаме да имаме много по-добро партньорство с бенефициентите на нашата помощ, за да може е, да се постигнат някакви резултати и да има много по-широко е, присъствие и участие на всички държави членки. В крайна сметка това е една от водещите операции на Европейския съюз след е, Берлин, просто се питам, трябва ли да участваме. Просто се питам наистина, необходимо ли е да продължиме операцията в Сахел. Но както правилно бе отбелязано, дипломатическите усилия не са достатъчни. Дипломатическите усилия трябва да бъдат допълнени с други а, действия. Да, ние критикуваме Турция, но в крайна Турция успява да наложи своите виждания чрез военни действия. Може би ние трябва да преразгледаме цялата концепция на операцията си в Сахел. 45 000 души може би не са достатъчни, може би и мандата не е, е подходящ. Е, трябва изцяло да се е, премисли същността на тази операция. И може би трябва да видим какво, какво трябва да бъде най-доброто съотношение на силите, колко, какъв военен контингент ни е необходим – за да изпълним мандата си. Аз не съм експерт по военно дело, но смятам, че можем да стъпиме на доклада на Сметната палата и да извлечем някои полки. Защото според заключенията на Сметната палата ние просто си хвърляме парите е, на празно. Е, колко още суми можем да си позволиме да, е, да, да, да губиме така. Не можем да харчим пари за, за поддържане на някакво стат, статукво, което нито е полезно за нас, нито за страните от Сахел. Благодаря, господин Петърс. Има думата. Uh, благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на всички изказали се за сведенията им. Държа да подчертаем колко е важно присъствието ни в, тол- тази, толкова, в този толкова важен регион, свързан с много сериозни рискове. Миналата седмица в Страсбург одобрихме доклада за прилагането на обща политика за сигурност и отбрана. Това беше догодишният доклад, изготвен от моят колега и приятел Арно Даншан. И въпросът ми е свързан с този доклад. Какво е вашето мнение за точка 35 от а, доклада? И за да ви помогна да ми отговорите, ще цитирам какво съдържа този параграф 35 от а, доклада, който бяхме в Страсбург. Цитирам в а, този контекст факта, че Европейска служба за външна дейност не е изготвила ясни показатели за оценка на мисиите ЕОКАП Нигерия, ЕОКАП Мали и фактът, че имаше недостатъчно добра оценка на операциите и че не бяха взети предвид техните последици. Край на цитата. Въпросът ми е как вие ще отговорите на тази важна точка в доклада, прият от Европейския парламент миналата в Страсбург. Благодаря ви, думата господин Уалес от името на ГУЕ. Много ви благодаря. Благодаря ви за презентациите. Доста мрачна картина ни описахте. Оставам с впечатлението, че въпреки стратегията, разработена преди няколко години, оставам с впечатлението, че нещата не се подобряват. И мисля, че много отдавна Алберт Айнштайн беше заявил, че да, да повтаряш, да правиш на също нещо много пъти да очакваш различен резултат е признак на лудост. Това въпрос ми към вас е следният. Смятате ли, че е възможно изобщо военно решение или смятате, че имаме нужда от а, друг подход? Ако правилно ви разбрах, очевидно всички сте единодушни, че държавите в региона са толкова отслабени, че се превръщат в а, плодотворна почва за чихадизма. И както каза и Петрас, ако няма подобряване на цялостните условия за живот в района, ако не се подобрят, ако не се преборим с бедността, там няма ли да е прекалено трудно за вас да постигнете някакво военно решение? Благодаря ви. Euh, да, има немалко въпроси. Аз ще се спра на някои. По-специално това, което и е, касае какво липса на тази задача, на тази операция, за да може на какво липсва намали всъщност, за да бъдат по-ефикасни. Дали е въпрос от хора, капацитет да се осигури а, а, логистиката а, и каква роля може да има приложението на споразумението за мир и какви други европейски държави са проявили интерес да участват в тези операции и по-специално, що се отнася до проекта за операцията Куба. Какво може да знаем повече за европейските държави, които са отговорили положително и няколко говорители поставиха въпроса за партньорската роля на Европейския съюз, кой може и други партньори, кой може да играе положителна роля. Бяха изразени много правилни виждания. До къде са стигнали финансиранията? Дали обещанията са били удържани? и как стои въпроса с присъствието на други сили на терена, които не са съгласували в действията си с нашите. Най-напред ще дам думата на госпожа Варкосан и господин Окенен, генерал Пети. И винаги може да вземете думата. Мерси поку, euh, Благодаря ви. Бях, зададохте ми отлични въпроси. Ще започна с въпроса за стратегията, изготвена през 2011 година, която безспорно трябва да преразгледаме. И една от целите на днешната дискусия с вас е да обсъдим промяната на стратегията. Две от съществените промени, които обсъждаме в момента, включително и с държавите в региона, че те самите трябва да осъзнаят кризата. Някой от вас спомена миния процес в Мали. Всички сме съгласно с този проблем. Знаете, че сега в чати в Мавритания има други предизвикателства, но ключов е въпроса за мира в Мали. Мога да ви уверя, че съм присъствала на срещи с министри от региона, министри на върховния представител и мога да ви уверя, че всеки път им обясняваме много ясно, че самите правителства трябва да се ангажират по-активно. И за сутта трябва да се идентифицират най-уязвимите зони. Погледнете историята на Сахел. Винаги е имало големи области, в които са се движили номадски племена. И ако се случва именно върху тези региони, където няма точно и държавно присъствие, именно това са регионите, в които трябва да работим в военно отношение, заедно с държавите от ГЕТ-7 и с политиката за развитие. Дали политиката по развитие сама ще сте поработи? Не. Защото един ден тези хора са в известна степен нормални граждани, а в следващият момент се връщат в джихадисти. Така че тук има и въпрос на смяна на поколенията и много от младите хора се присъединяват към джихадистите. Предполагам, че генерал ще каже малко повече по темата. Така че в момента обсъждаме нуждата от повече реформи в подкрепа на правителствата и един от Важните въпроси, които ще се обсъдят на конференцията през месец март е къде са тези географски зони, където трябва, за които трябва да положим повече усилия, както за гарантиране на сигурността, така и от гледна точка на хуманитарната помощ и помощта за развитие. Целта е да предоставим альтернативи на хората, живеещи в региона, да им помогнем да намерят друг поминък. Беше ми зададен специфичен въпрос за мирният процес в Мали. На 19 се проведе последната среща преди няколко дни и беше заявено, че това е историческа среща, защото в продължение на 5 минути нямаше срещи заради проблеми около Кидал. Сега Алжир отново се върна. Знаете, че Алжир всъщност ръководи мирните преговори. Присъстваха и пет министри на Мали и продължава разговорите по въпроса за Кидал и за нуждата разполагане на допълнителни сили в северната част на страната. Отново се връщам на преразглеждането на стратегията. Това действително е основният ни приоритет в момента и подобни дискусии, които им дават възможност да чуем вашите съображения, са много важни. И последният ми коментар е свързан с миграцията. имах честа да бъда посланник на Дания в Буркина Фасо и Нигер преди много години. И трябва да ви кажа, че много случат в региона е взаимно свързано. Част от ем, въпросите, свързани с миграцията, са и пряко свързани с незаконните дейности на лицата, с които си изкарват хляба. Знаем, че има такива маршрути и един ден по тях се предвижват оръжия, в други, на другия ден се осъществява трафик на хора. Така че мога да ви уверя, че работим в тясно сътрудничество с Мали и заобщо с целия Африкан... и с Африканския съюз, за да е, създадем един център за наблюдение в Мали, за да се подобрят познанията за миграционните маршрути в Западна Африка. Работим в момента с тях. Както казах, това е по-обща тема, но а, се наслагват няколко кризи в момента и беше важно за мен да го подчертая. Сложна е темата, така че ви благодаря за отличните въпроси. Благодаря ви, генерал Пулкин има думата. Благодаря ви. Както поискахте, ще се опитам да се заключа върху мисията за обучение на Европейския съюз. Тъй като се влушава положението със сигурността, but actually the experience and knowledge is taken into account by... Засилва се въпроса с е, проблема с чуждестранните бойци и присъствието на други сили, и безспорно при това положение имаме нужда от е, присъствие на Съединените щати и то в, е, целия, в цяла Африка, не само на африканския рок и това ще бъде един от основните ми послания към американските ни приятели. Не ни забравяйте. Тук става въпрос и за трансатлантическа сигурност, а не само за европейска сигурност. И това трябва да им се казва възможно най-често. По въпроса за мисията за обучение на Европейския съюз, Разбира се, разглеждаме евентуалното възможност за филтриране на чуждестранни бойци в Сахел. Все още няма доказателства, но вече забелязваме техните отпечатъци. Така че нашите противници бързо се учат. Техниките и татриките, които използват, са много добре разработени. Тоест, те се възползват от всички свои предимства и опита на трупа в Сирия, Ирак, Афганистан и Йемен. И това, разбира се, е притеснително тъй като то поставя под въпрос авторитета на местните сили за сигурност. И за тях е много трудно по някакъв начин да се противопоставят на много опитните и добре подготвени джихадисти. А, от една точка на местното население, в някои случаи фрустрацията на моите хора, които нямат работа, нямат препитание в Мали, действително представлява ползотворна почва за вербуване на джихадистите. А джихадистите имат много добре разработени методи на вербуване. Те прилагат същите принципи, които прилагаше ИДИЛ в Сирия и в Ирак. Така се осъществява вербуването със същите методи. По въпроса за перспективите пред мисията за обучение в Мали, споделям Притесненията ви от това, че постигнатите резултати към момента не са достатъчно ясни през последните 7 години на присъствието ни там, но междувременно положението е, кардинално се промени. И това постави под въпрос на е, настоящият мандат, с който работим. Въпреки това държа да отбележа, че инвестициите, които вече сме, че вече сме инвестирали, тези инвестиции са много добри и репутацията на Европейския съюз в региона е много добра. Нашият обучаващ персонал винаги е добре дошъл. Никога не е имало някаква форма на протест срещу нас. Като разбира се, това в някаква степен се дължи на факта, че ние ги подкрепяме, но не сме пряко преки участници в а, конфликта. Затова не стигна до такива протести, които в някои случаи има срещу силите на ОНЕ. Как може да дадем отговор на кризата с инструментите, с които разполага в момента Европейския съюз? Безпълно трябва да сме част от а, целият а, интегриран подход. И трябва да отбележа, че не може да се намери военно решение на положението в Западна Африка. Нашата сила е, че сме в състояние да съчетаем военните си действия с други дейности на Европейския съюз, тъй като спораме с нужните условия. И от тази гледна точка не е изключително, изключващият мандат за нас е достатъчен. Ако може само да разширите малко а, подкрепата си, мисля, че можем да подобрим в известна степен ефик... ефикасността си. Разполагаме с нужните финансови ресурси, с нужните човешки ресурси разполагаме с нужната логистична подкрепа от страна на държавите членки. Освен това, Европейския съюз е в състояние да ни, да ни предостави нужното оборудване и способностите в това отношение се подобряват. Така че ако можем да се възползваме от а, инструментът за мир, това значително ще подобри възможностите ни. Пак казвам, от самото начало няма да е лесно да обхванем региона на Г5 в настоящият ни мандат. Ще трябва за целта да получим съгласието на всички държави членки. Трябва също трябва да получим и съгласието на страните от Г5 в региона. Буркина Фасо безспорно е страна, която ще се нуждае от специфична подкрепа и в момента разглеждаме въпроса как можем да прехвърлим част от екипите на програмата ни за обучение и в Буркина Фасо. Няма да е лесно, но ще е нужно. Благодаря ви. Господин Адмирал, искате ли да направите някакъв коментар? Да, par exemple. По най-вече. Да, преди да говорим за нуждите и развитието на силите в Такуба, искам да се спра на две неща беше казано, че френските сили са зле прияти от местното население. Искам да коригирам това. Ние нямаме това участване, усещане. Ние имаме сили на, на място, силите Баркан, са добре приети. Те осигуряват сигурност, населението очаква и уважава френските сили. Така че може да има нещо да се говори в твитове и в медиите, в Бамако, но това не отразява общото чувство на малийското население. Ако погледнем политическите събития, това, което се говори, това, което не винаги е истина. Но ние сме сигурни, че нашето ангажиране добре се разбира от населението, за което ние осигуряваме сигурността. И второто, мисля, че е да се продължава с тези усилия. Това е въпрос на разум, а не на лудост. Е, това е необходимо. Борбата срещу джихадизма, тероризма е дългосрочна борба и е, това превишава краткосрочните политически събития. Знаем, че ще трябва, ни трябват няколко години преди тази, този регион да се стабилизира и да се борим срещу международния тероризъм. Това е иска време. Така че е, това не е само военно усилие, но и основните подходи са много важни. Е, що се отнася до нуждите и по-специално условията, е, последствието от заминаването на американците, нуждите, които са свързани с работа на място, добрата воля, всяка добра воля е добра, добре дошла за нас. И в Сахел в момента има много широка гама от мисии, дейности и възможности за дейности, съобразно е, демократичните процеси, съобразно капацитета на всяка армия, има възможност е, да всеки да участва в Баркан за конкретни мисии, е, дейности срещу терористите. Има възможност е, да получим и логистична подкрепа, въздушен транспорт, осигуряване на лазарети, обучение с по-голям или по-малък риск. Разбира се, има работа за европейските войски, които могат да се ангажират в Мали и най-общо Сахел. Това е нашето участие. Ние искаме да развием коалицията в Сахел. Добре е да се привлекат и различни страни съобразно на различни равнища и съобразно техните възможности. Така че ако ви е страх от е, шоуто и не говорите френски, е, ще успеем все пак, както нашите естонски другари. Има място за всички. Има място и за специални сили. Това е смисъла на Task Force Куба, която ще се задейства на място. Специалните сили Надяваме се, ако има европейски страни, които да вземат участие, които отговорят на този призив, тези сили ще бъдат там, за да помогнат на малийците в борбата им срещу тероризма в региона, по-специално на Липтакос, т.е. близо до трите граници, Мали, Буркина Фасо и Нигер. Тези сили специалните сили, както умеят да го правят, както са го правили в Афганистан и другаде, те знаят да обучават, да помогнат за силването на малийските военни сили, за да може и да могат те да водят операции срещу терористи, които са открити от коалицията Връщам се пак на средствата и на възможното, възможното заминаване на оттегляне на американските сили. Разбира се, ще имаме нужда от европейски, европейска помощ, ще имаме нужда от а, самолети за доставки, транспортни, стратегически, тактически самолети, ще имаме нужда от подкрепа за разузнаване с дронове. Европейските сили разполагат с това така че те могат също и да бъдат е, да подкрепят съобразно политическите решения. Лесно е тези военни е, сили да се интегрират в е, нашата дейност. И за да приключа с, пак с средствата и да отговоря на един конкретен въпрос, какво какви са конкретните нужди, дали това са човешки ресурси, Бих казал, че това е глобално. Тъй както и ние, и така и местните усилия за да бъдем ефикасни срещу един сложен, тежък враг, ни трябват хора, мъже, жени, войници, които да са тренирани, мотивирани, трябва оборудване, трябва ръководители, които да са също наясно с нещата, които да ръководят хората на място, а не да напуснат лагера и да бягат от врага. Така че трябва, трябва да има доверие, което е обучение, материал, логистика, всичко това, това са комплексни неща и не могат да бъдат разглеждани само от гледна точка на човешки ресурси. Така че тази комбинация, това е качеството на една армия, качеството на френската армия и се надяваме утре качеството на войските от Сахел. Благодаря, полковник. Е, полковник Лески, искате да добавите нещо? Вече приключваме първата част от е, нашата среща. Yeah. I can just comment that, uh... Мога само да коментирам Ако сравниме момента, в който ние се присъединихме към операцията Беркам, момента в който тя започна, 2013 и сега, е, намирам, че има много повече интерес от страна на европейските страни. А, при всички случаи не толкова мандата е важен, колкото понякога а, в, а, нещата се вършат в двустранен план. Много сме оп... оптимисти, що се отнася до бъдещото участие на европейците в Баркан. Сега, Арно Данжо иска да кажа още няколко думи. Искам да благодаря на нашите оратори и да благодаря на Естония, защото тя има много интересен подход. Истински европейски подход. Е, всички знаеме, че е, Сахел не е заплаха за сигурността на Естония. Всички го знаем. Същевременно обаче спрямо числеността на своите въоръжени сили, Естония участва, участва много. А, Естония е разбрала, че не може не приоритетите на страната да бъдат приоритети на всички, без Естония да покаже своята солидарност към другите. Благодаря ви. Понякога се казва, че някои страни не, жела, не желаят да разгърнат контингенти в Мали, тъй като Мали е франкофонска страна и е, съответните военни от други държави не говорят френски, не разбират френски. Да, разбирам так, подобен аргумент. Но в е, в Сомалия имаме мисия, която се сблъсква с подобни проблеми. Тоест, седем страни участват в операция в е, англоезична Сомалия. Така че, не, според мен, е този аргумент, аргумента за Мали не е валиден. Мисля, че тези, които не искат да отидат в е, Мали, те не искат да отидат никъде. В крайна сметка използват този аргумент, за да останат неутрални. Благодаря, казва председателката. Благодаря на всички а, е, оратори, които споделиха своите виждания днес. И сега а, искам да им да се сбогувам с тях и след няколко минути ще продължиме по проблемите на сигурността в Буркина Фасо. И така, нека да продължим нашата работа. Да благодаря още веднъж на генерал Полкинен и госпожа Маркусен, че са с нас с е, тази сутрин и с скайп се свързваме с господин Андрей Лебович. Той е в е, Европейския съвет за външните отношения, който ще ни говори за ситуацията в Буркина Фасо. Знаем, че положението там се влушава последно време по отношение сигурността, което е изключително безпокояващо. Само да погледнем новините от тази нощ, да си спомним, че повече от 30 цивилни са били убити миналата нощ. И към това кръвопролитие има и други, но има и такива дейности, които плашат населението и все повече села в Буркина Фасо, учениците и учителите са принудени да не ходят на училище и страната в страната положението е дестабилизирано, и след събитията в Мали има някаква зараза в тази страна, но Европейския съюз осигурява помощ за повишаване на сигурността от доста време в много сектори, било то управлението, хранителната сигурност, земеделието, заедостта, енергетиката – също обществените услуги, много пари бяха отпуснати за това. Благодарение на много европейски инструменти и властите в Бургина Фасо са все още в сериозно затруднение. Засилва се насилията. Господин Лебович, ако сте с нас, надявам се да е така, може би да ви помоля да вземете думата пръв, за да ни помогнете да разберем, проучвам, да разберем причините, за, поради които Буркина Фасо е в тази ситуация, да кажете какво е вашето виждане относно перспективите в тази страна, която страна и тази година предстоят избори for, for the invitation to speak this morning. Много ви благодаря за поканата да изкажа днес пред вас. Съжалявам, че не мога да присъствам на живо в Брюксел. И а, съм сред вас в доста рано или доста късно тук в Нью Йорк. Обещах ви да направя обзор на положението със сигурността в Буркина Фасо, която преживява много размерени времена. Тази година бяхме свидетели на поредното клане на цивилни в Суматенга. В момента страната има 48 гра... часа траура някъде между 1000 и 2200 души загубиха живота си в Буркина Фасо, включително и военнослужащи. Е, сигурността в страната се влушава, за съжаление, и още по-притеснително е това от появата на чехлийските групи и сам и започването на нападенията през 2015-2016 година. Част от е, тази несигурност беше свързана с е, падането на режима на Кампалре и последвалият несигурност. Засилниха се по това време напрежението, но не, не почна този момент още през 2012 година. Започна чихада в Западна Африка с вербуването на джихадисти от Буркина Фасо и други държави. Някои от тях бяха а, на място още в началото на бунто, размериците в Буркина Фасо. Всичко започна в Северен Сахел, на границата между Буркина Фасо и Джи и Нигер и тогава бяха отдадени на Асар Алдине и на един боец, който беше Ибрахим Малам Дико. След смъртта му през 2017 година пое брат му Джафар, като нападенията само се засилиха. И в момента двете основни джихадистски групи, действащи в среда, са Ал-Кайда, която, превърна, която е, подкрепя групите за на ислама и мисиоманите, известна като GNIM и Исламска държава в Сахара. Има известно движение между тези две групи GNIM и ICGS и през 2019 година им се повиха твърдения, че са участвали и бойци на GNIM. Заедно двете групи извършиха атентати срещу цивилно граждани, работещи в мините и петролните компании, което има опасност да се разпространи страната в кризата в цяла Западна Африка и се нарича това вече буркинската врата на джихадизма. джихадистските групи и другите милиции се нападат не само военнослужащи, но и други групи, като например местни органи на властта, беженци, напоследък и християнски групи. Тоест, те нападат всеки, който е заподозран в това, че доклад по някакъв начин на местните власти, на френските власти за предвижването на джихадските групи. Също така има и повсеместни репресии срещу цивилното население и от страна на, на бурхинските военнослужащи, така и от джихадистите. много често някои от тези влиятелни групи, като Коголего, например, са пряко свързани с управляващите. Особено специфична е присъствието на бойците фулани в региона. Засилва се и джихадизма сред фулани бойците и все повече сме свидетели на това, както в Буркина Фас, така и в Мали и в Нигера. Техните настоявания и претенции все повече и повече се засилват и надхвърлят вече на региона, в който населява тази група но както в както ще кажа, други в останалите държави, членки от държави от региона, в Буркина бойците не са само фулани, но са смесени чуждестранни бойци и те представляват все повече проблем, тъй като се засилват е, и общностните милици, така че положението става все по-сложно. Има различни участници, които са тясно свързани с местните политически претенции и конфликти. Наскоро се беше прият закон, който дава възможност договорци да помагат на военните сили, което е сериозен проблем, защото те ще ведат до нормализация на този вид злоупотреби и ще засилят а, възможностите за вербуване на джихадисти, ако действително този закон и ако възможността за участие на доброволци в военните сили не бъде добре нормативно разпоредено. И в цялостният този, този цялостен контекст е много важно Европейския съюз да не забравя колко са важни ролята на политиката и на управлението, макар да е толкова тежко положението с, сигурността. Някои от заключенията от срещна в по са като например фактът, че е, участието на Франция и на Европейския съюз вече имат за цел не само да обучават местните органи на правоприлагане, но също така ги съпъстват на място място нещо, което а, самият аз на приветствам от доста време насам. Тоест не е достатъчно само да се гарантира обучението, но да се съпъсва тези новообучени отряди, за да се предотврати насилието срещу цивилните. И след това и в Букина Фосо, и в Мали, и в Нигер по-доброто обучение на силите сигурност не е достатъчно. В случая с Букина Фасо трябва да се пристъпи към цялостен реформа на насилите за сигурност и цялостният подход към управлението, но това нещо, което не може да направи сама международната общност предвид влушаващият се климата в страната, като има предвид, че в тази година е година на избори. Но е важно не само да се върне властта на държавите, но да се помогнат държавите да функционират по-добре, не само чрез предоставяне на общи основни услуги, но и по по-добър начин да управлява, т.е. да премахнат предпоставките за появата на тези чрезки групи. Благодаря, очаквам с въпросите ви ce табло. Euh. Благодаря за тази доста обезпокояща картина. Аз исках да говоря за... Говорих за участието на Европейския съюз, но иска, сега искам да се спра на засилването на оригиналния подход в Сахел на Европейския съюз за подкрепа на трансгранично сътрудничество, но присъствието на Европа в Буркина Фасо е доста ограничено. Ще дам думата на госпожа Маркусен най-напред и след това на генерал Търкунин. Ние сме много заинтересовани от това как вие оценявате обстановката, също и какъв е капацитета на действие на Европейския съюз в Буркина Фасо. Какво да се направи, как да се направи, докъде стигнаха вижданията, какви са предпречките, защото предполагам, че съществуват и действителни затруднения за това как ще бъде прието на европейско присъствие в страната. Благодаря. Благодаря за това, че споделяте нашия вашият анализ. Предполагам, че нашия оратор е още тук. Искам само да реагирам на казаното от вас. Проблема, свързан с различните етни, е от голямо значение в Бурка на Фасо. Фулам се използват от различните групи за подглаждане на конфликтите, но има и още един проблем. Проблема свързан с промените в климата и недостига на природни ресурси, трудните условия за местните земеделци и така нататък. Така че Европейският съюз проявява много солидарност с Буркина Фасо. Много, много, много, многократно сме говорили за Сахел, за Мали, но Буркина Фасо е също частта от този регион към които ние сме насочили своето внимание. И И наистина трябва да направим един задълбочен анализ на политическата, историческо развитие, за да разберем откъде идват проблемите. Къде Европейския съюз е направил много за развитието, за сътрудничество, за развитие от 2014 до 2020 година 1 милиард беше насочен към страната. Има регионализиране на целият процес. Генерала може да го потвърди. И, както казах, от политическа гледна точка помогнахме, подкрепихме много страната но те в продължение на няколко години имаха един много добър министър на финансите измислиха една нова формула, нов инструмент за развитие създаден в Буркина Фасо за развитие на уязвимите и зони в страната. И наистина промените можеха да бъдат наблюдавани. Така че това е един от положителните аспекти на развитието на положението там. Също така раз, разполагането на на, на местни войски по а, границата, там където има доста на природни ресурси. А, създадени бяха бази и имаме една програма за 2020 година. Интегрираният подход. Разбира се, има компонент, който е сигурност, но ние много работиме и по аспекта развитие. Бих искала да подчертая, че когато говорим за сигурност и искаме да поддържаме сигурността в даден регион, необходимо е да се обърне много специално внимание на зачитането на човешките права, включително и от страна на силите на, за сигурност в съответната страна, защото в а, много случаи, когато местното население не възприема силите за сигурност като защитници на човешките права, то тогава има проблеми. Има ли понякога има, има, има доста проблеми сега в, в послед, в последно време бе прият един закон, позволяващ помощ на цивилни лица да бъдат въоръжени, да, да получат обучение и да се присъединят към силите на, за сигурност. А, така че това буди загрижено. времено има и огромна брой огромен брой разселено население вътре в страната. Имаме, разполагаме, разбира се, инструменти, с които се опитваме да спомогнем за развитията. И съм готова да обсъдиме проблем. Благодаря. Господин генерал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И Още първият е, оратор е, ни обрисува една много а, е, така подробна картина на политическото състояние в страната, така че аз ще се спра предимно на а, военния аспект а, на нещата. От 2016 година а, наблюдаваме влушаване на положението и а, е, постепенен спад на сигурността. дори повече в Буркина Фасо, отколкото в Мали са. жертвите, както виждате, те не са само в по северната граница, в северната част на страната, но и в цялата страна. Вчера е, бяхме свидетели на инцидент в, в центъра на страната. М- конфликта, както знаете, тръгна от Сахел и отива до Либия. Това са и традиционните търговски пътища. Също така а, кризата с мигрантите, бежанците е, основ... е голям а, проблем. Над 500 хиляди души са вътрешно разселени в а, страната действат различни джихадистски групи, една от които е Алкайда за подкрепа на исляма и мусулманите, а другите е Алкайда за е, голяма Сахара. Те са тясно, те имат връзки, разбира се, с групировките в е, е, Близкия изток, Средния изток – но тези групировки са много, много развити и добре организирани, особено в сравнение с организацията на силите на, за сигурността. Нека не забравяме, че има и много а, ресурси, има златни мини, кои, от които е, черпи не само правителството, но включително и е, трафиканти и терористичните групи и други е, приходи, които идват от е, диаманти, от незаконна сечна Е, дървета. И така че до голяма степен положението в Буркина Фасо е подобно на това в Мали с доста разгърнати терористични действия. А, и ако няма в близко време някаква съвместна акция, подкрепена от международната общност, има риска в скоро време просто държавата да се разпадне. Затова в момента се водат разговори в този смисъл. В рамките на, на, на сегашния мандат помощта за Буркина Фасо се извършва в рамките на цялата операция за Сахел Г5, т.е. практически никаква. Аз мисля, че трябва да разшириме присъствието си и действията си на място в съзвучие с това, което правим в Сахел Г5. Един от проблемите, на които бих искала да се, да се спра, е обучението на местните сили, но и а, а, начина на организиране на въоръжените контингенти в Мали и Буркина Фаса. Те са обаче не са добре организирани, са в състояние да се да се а, защитават, а, тъй като те, цялата им структура е не, е, не, неуместна и недостатъчна, не разполагат а, е, с а, е, необходимите бази, лагери. Какво можем да, да направим? Има няколко варианта. ако държавите членки се съгласат да разширят нашият мандат и да включим Буркина Фасо, бихме могли да бъдеме да присъстваме много по-постоянно в региона на Лагодуго. Разбира се, в момента нашето присъствие е от Бамако, но би било много по-ефективно, ако то е на място в съответната страна. Благодаря ви. Благодаря. Сега да преминем към въпросите. Давам думата на ЕНП. Благодаря, госпожо председател нещата не са много весели, но не е изненадващо. Не може да кажем, че не сме предвидели нещата, не, не може да кажем, че не сме знаели, че ситуацията може да се влуши. Съжалявам, че отново сме в една спирала, където трябва да действаме, а пък ние не го направихме, когато трябваше, независимо от финансовите усилия, които бяха направени. Отговорностите са споделени, не трябва никога да освобождаваме от отговорност местните власти също за тази ситуация. Но имам един въпрос, може би, за Андро. Струва ми се, че има някакво табу в региона, когато се говори за джихадистските групи. Много правителства, много власти, местни власти през по време на години са обсъждали и са се срещали с джигадистските групи, за да ги държат на страни от техните страни. Буркина, никой, всички знаем, че по време на предишния президент поддържаше такива връзки. Искаше да запази стабилността, като търсеше, търсеше някакъв модус вивенди с тези групи и аз искам да зная как днес влушаването на ситуацията в Буркино Фасо се е свързано с тези вътрешни реорганизации в страната, без, разбира се, да омалуважаваме решителността на джиадистските групи, защото мисля, че тези групи дори път да са така да успяват да се разбират с някои да са местни общности, и да поддържат връзка с престъпни групите, стратегически са твърдо решени да дестабилизират някои страни и да се установят в някои региони. Не искам да омалважавам това, искам да знае малко повече за тези неясни връзки, които са съществували и които са засегнати от реорганизацията Буркина Фасо. Благодаря, Сита Конго. Мерси боку, мадам Благодаря, госпожо. За мен е много така... Винаги се вълнувам, когато се говори за ситуацията в Сахел и в Буркина Фасо по-конкретно. Не само защото съм от там, но и защото е, познавам нещата. Благодаря за това, което беше казано. Имаше едно изменение, което касаеше Буркина Фасо. Ще продължа на английски. I have two precise questions. Имам два конкретни въпроса. Първият е към госпожа Расмусен. Казвате, че има 600 000 вътрешно разселени лица и че е много трудно за страна като Буркина Фасо да се справи с това. Какво точно имате предвид? Може би ще ни дадете съвети как може по-лесно да се справим с тази проблем. И вторият ми коментар е свързан с коментара ви за въздействието на бедността. Виждате ли някакъв промяна в въздействието на бедността, защото беше много тежка е положението с бедността още преди появата на климатичните изменения, но имате някакви данни, които показват въздействието и връзката между бедността и измененията в климата и как са променили нещата на място. И вторият ми въпрос е към господин генерала. Споменахте, че трябва да си извадим полуки от положението в Мали. Първият ми коментар че от моят опит и доколкото съм осведомена, французите бяха много самотни в Мали и всеки път, когато обсъждаме дори тук в парламента положението в Сахел и в Бухина Фасо, а между другото миналата седмица имаше група от, студ... от студенти, които посиха парламента и един от тях ме попита, не смятате ли, че е прекалено покровителствено отношение да се а, намесвате на място. Така че трябва действително да се опитаме да сложим край на тази а, политика на срам за свършеното в миналото или да преминем към а, но, политика на гарантиране на сигурността. Разбира се, хората имат нужда от това присъствие. Те искат сигурност. И между другото, държа да ви припомня, че Буркина Фасо беше безопасна държава. А сега е много странно, че има джихадисти там. И а, господин Държан каза, че е, е табу думата джихадизъм в, в, в Буркина Фасо, но също въжи и за Европа. Ако не се лъжа, европе... Е, френският писател Камю каза, че е, докато не се даде точно име на нещо, няма как човек да се справи с, с проблема. Така че какво луки може да си извадим от Мали? Споменахте и увеличаването на доходите от е, мините за злато, които се използват от, за увеличаване на бюджета на страната, но също така и за чехидските групи и какво е мнението ви за, за участието на дружествата, които експлуатират тези мини и въздействието на приходите от мините за злато за бюджета на страната. И какво ще кажете за Нигер? Много е трудно да се гарантира, че младите хора в региона няма да са изложени на опасност. И последният ми въпрос е свързан с жените. Знаете какво се случва с жените там, където завладее джихадизма? Видяхте какво се случи в Сирия с жените от общността езиди. Още не сме се сесили от там Буркина Фасо, но все пак е много прецизно положението. Какво е мнението ви за въздействието върху жените? Е, group Renew Europe, Petra. Благодаря ви от името на Renew Europe. Добре, има Петра Остравичиус. Благодаря ви, госпожо председател. От всички предоставени сведения е очевидно, че тенденцията за дестабилизация на страната се засилва. През 2019 година беше отбелязан най-големият брой е, жертви при нападенията и части от територията на страната, които са завладени от милиците. И не виждам противоположна тенденция, т.е. тенденция за дезескалация. Ето защо е съвсем естествен призива на Буркина Фасо за военна подкрепа. И генерал Пулхинен още веднъж много ясно изказа позицията си в момента. Ако не се намесим на време, ще станем съучастник в тези тъжи събития и статистиката до година ще бъде още по-мрачна, ще се засили се повече присъствието на джихадизма в Буркина Фасо. Ако не предвиждате някаква военна операция в рамките на обща политика сигурност отбрана, каква е альтернативата? Само ще си докладваме статистически данни ли или е крайно време да предприемем някакви действия и да вземем решения, които са много важни, и за бъдеще, а не само за незабавната подкрепа за Буркина Фасо и правителството и народа и с а, политически изказвания. Мисля, че е крайно време да вземем някакви действия. Ако не реагираме на това, което се случва, каква е альтернативата? Благодаря ви. Аз ви благодаря от името на НП Думата има господин Галер. Много ви благодаря. От а, описанието което чухме включително и от а, госта ни, който се изказа с видеоконферентна връзка. Можете ли да говорите за тенденция към разпадане на истин... реалното управление или как бихте окачествили административното положение? Каква част от страната фиктивна под контрола на правителството? Не говоря само за военен контрол, но за въпроси като, например, дали се плащат а, заплати все още в по-далечените региони? Или се е стигнала до, се стига до общ разпад на държавността? Има ли на какво да се стъпи, ако е на лице политическата воля и нужните ресурси? Както в, по отношение на общата администрация на държавата. Дали ще е нужна подкрепа от наша страна, присъствие на представителите на европейските страни, европейските институции, за да се отблъснат всички тези джихадисти? и всъщност какви средства ще бъдат нужни за целта. И ако не сме наясно какво ще е нужно за елиминирането на тези групировки, няма как да постигнем резултати. Както каза и колегата преди мен, Петръс, можем да продължаваме да описваме какво се случва. Разбира се, че не искаме да изпращаме сили. Това решение никога не се харесва на хората, но дали просто да оставим нещата да се случват и да позволим на други да поемат контрола, това не може да бъде отговорът ни. Ето защо първо трябва да направим оценка колко изобщо държава е останала в Буркина Фасо, на която да можем да надградим. Благодаря ви. Благодаря ви. От е, името на социалисти демократите колегата има Думата има колегата Сен Миксен. Благодаря ви. Моят е, въпрос е свързан с е, пред... въпросите на колегите преди, нас, преди мен. Виждаме каква е цялостната тенденция, а именно разпадане на управлението, разпространение на джихадисти и други престъпни и военизирани групи. Обсъдихме и евентуалното изпращане на нова мисия на обща политика за сигурност и отбрана, на мисия за обучение, евентуалното изпращане в Лагадуга, но очевидно тези предвидени мерки не са на висотата на предизвикателството. Така че дори Европейски съюз да вземе решение да изпрати мисия по обща политика сигурност и отбрана, дали това ще бъде достатъчно, е, за да се сложи край на тази тенденция към влушаване на сигурността и на цялостното социално, социално-економическо състояние на страната. Трудно ли е да си представим, че ще успеем да пробърнем тази тенденция? Така моли пък да донесем стабилност на страната? В такъв случай за какъв мащаб на подкрепа говорим, ако искаме действително да подобрим положението със сигурността в страната? Какъв трябва да бъде размера на операцията, за да постигнем това, което искаме да постигнем? Благодаря ви. Предлагам ви да изслушаме гостите ни може да започнем в обратен ред. Този път започваме с генерал Полкин, с който ще дадем думата на госпожа Поркасен и в заключение на господин Лебович. Благодаря ви, госпожо председател. Отлични въпроси. Което значи, че вероятно нямам достатъчно задоволителни отговори. Някои от тях ще бъдат по-скоро чисти спекулации. Да започнем с а, връзката, която съществува между престъпните и ислямистските групи. Спекулации са това, но е ясно, че има и такива връзки. както съществуват подобни връзки и в Централна Африка, другия театър, на който оперираме. Така че за сега това са спекулации, да, но все пак е може би е една от причините, която обяснява влушаването на положението и един фактор, който дава възможност на джихадистите бързо да вземат територия, т.е. перспективите за економически облаги. На въпросът ние какво може да направим и как можем да подкрепим правителството в Буркина и военните сили. Ако погледнете какъв е мандата ни, той не е изпълнителен мандат. Или казвам с други думи, трябва да се ограничим до обучението и консултативните роли, т.е. нямаме право да участваме в операции на място. Това могат да правят само местните сили. Това е разликата между изпълнителен и неизпълнителен мандат. А иначе, вече се съоточих върху мисията за обучение, а не толкова за това, което се върши в рамките на операция Баркан трябвало. нашата цел е да се свържем с домакински, с силите на страна, страната домакин, да помогнем те да укрепят собствените си способности, защото в момента те са изложени пред много силна заплаха, много са уязвими спрямо джихадистите и този процес може би няма да е достатъчен, за да се преодолее тежката криза. А въпросът, който вие зададохте, Свен, наистина е много уместен. Въпросът е какво може да направи, въпрос беше какво може да направи Европейския съюз. Европейския съюз може да направи много, но като си има предвид, че за всеки път трябва да имаме съгласието на 27-те държави членки, очевидно, че не можем да задействаме толкова лесно, колкото ако една държава реши да се намеси, но доколкото разбирам, към момента решението изглежда е участие на страните на Европейския съюз, но не мога да коментирам повече по въпроса. А на усилията за да се предотврати сривът на държавността в Буркина Фасо. Мисля, че положението в момента има опасност да стигне до положението в Мали, когато Франция сама се намеси преди 7 години. Не знам дали ще стигна до там, надявам се не, но разполагаме с нужният капацитет, включително и за хуманитарна помощ, който можем да използваме. Но мисля, че за нас най-важният въпрос е да гарантираме че правителството на Буркина ще приеме подкрепата ни. Те са доста скептично настроени, може би са имали лош опит с регионално сътрудничество, не знам, но това е първото препятствие, което трябва да преодолеем. И може би начинът по който подхожда Европейския съюз чрез по-меките мерки, може би ще е по-приемлив за местното правителство в сравнение с изпращането на военен контингент, който може да се окаже обаче нужен. Така че положението наистина е много сложно. И съм съгласен с а, всички ви. Трябва да положи повече усилия за гарантиране на сигурност. Отговорът а, на Европейския съюз би трябвало да преразгледаме мандата и споразумението за двустранно сътрудничество с Буркина Фасо. Благодаря ви. Мерси, мадам Маркуса. Thank you very much. Благодаря. На въпроса има ли диалог между местното население и въоръжените сили? Да, няма същото сътрудничество, каквото имаше с предишният президент Кампоре, но ние продължаваме да поддържаме а, усилията за един а, диалог. Някой му попита защо какво представляват тези 600 хиляди разселени, вътрешно разселени лица. Аз, доколкото разбрах, вие, имате, вие сте свързана някакси с Буркина Фасо и може би имате семейство там. Да, 600 хиляди лица са много и, и това е много голяма бройка спрямо населението на страната част от хуманитарната помощ, предоставена от Европейският съюз, е насочена към местата, където са разселени тези хора. Много от тях живеят при близки у семейства, но, но като, като цяло бедността е огромна И естествено, поради това разселването, преместването на тези хора има много тежки последици върху економическът ни аспект. Каква може да бъде ролята на Европейския съюз, е, попитахте вие. Ако Европейския съюз не подпомагаше и то сериозно много, много страни от региона, мисля, че положението щеше да бъде много, много по-катастрофално. Но включително и местните власти, признават, че положението е извън контрол. Т.е. какво се опитваме да правиме? Нашата... Нашето внимание е насочено към конфет... кон... Кон конференцията, която ще проведеме на 26 марта, Целта е да имаме много по-ясна картина за пропуските, слабостите и така нататък, за да можем да работиме по, по различни, в различни от, отрасли, да видим какви са точно нуждите, нуждите на полицията, на е, военните контингенти. наистина необходимо е да вървиме повече напред, да, бъд, да бъдем е, много по-активни и това беше и заключението на Комисията по външни работи. Господин Лебович, на въпросите на господин Данжан политическото рекомпозиране. Да, Буркина Фасо не е. не е единствената страна, в която има присъствие на различни джихадистски групировки. Това въжи за Мали. И това, разбира се, води не само до, до известна дезорганизация и в въоръжените сили, разнознавателните сили. Да, има, има. Естествено, че има последици. Тези, с които преговаряхме в Буркина в Фасо през 2012-2013 година не са същите, с които се сблъскваме днес, така че Междувременно знаете, че имаше и преврат, контрапреврат, всичко това имаше до последици и пипо и положението продължава да се влушава. Разбира се, има известни тацитни съглашения между понякога част от тези групировки, въоръжени сили и джихадистските групировки, естествено, са се възползвали от е, хаоса, от е, е липсата на организация. но разбира се, това спомогна и за развиване на криминални е, мрежи, но мисля, че наистина положението днес е много по-сложно, отколкото, отколкото беше, въпреки че и това положение е последствие от историческо е, развитие на на въпроса на управлението, начина по който се управлява в региона. Ние сме свидетели не само на разпада на управлението на държавната структура, затова е много важно да се помогне на държавата да се